E, Добър ден. Благодаря на всички. Заседанието от тази сутрин започва. Първата точка е свързана с изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация. Около 30 минути имаме за тази точка. Мисля, че организацията на тази дискусия започва с изказването на представителя на Европейската комисия, господин Фламан. Извинявайте, много е голяма залата и за това е трудно да, да видя кой е тук и кой не е. Да, ето ви, давам думата на представителя на Европейската комисия за изложение по проекта. Веднага след това ще дам думата на докладчика, господин Маринеско. И след това на записалите се да се изкажат. Имате думата, господин Фламан. Merci, la... Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Ще бъда относително кратък в моето изложение, за да може да се проведе дискусия след това и да зададете въпрос. Е, е, е, господин Таяни вече направи изложение за това предложение за регламент, преди да бъде прието от колегиума през ноември. Така че в началото на декември той направи пред вас е, представене на този проект. Смятаме, че системата Галилео и Егнос са много важен елемент е, от е, стратегията за растеж и конкурентоспособност, съдържат е, възможности в себе си за създаване на нови приложения. Каква е сегашната ситуация? След малко ще се върна отново на предложението за регламент. Две са основните програми в тази сфера първо Егност подобряваш GPS системата над Европа. От две години е оперативна тази система, прекрасно работи. За нас това е източник на гордост. Потребителите знаят как да ползват системата. Гражданската авиация отскоро е, я използва и на много европейски летища се ползва тази сертифицирана процедура. Втората част от инфраструктурата, Галилео. Знаете, че на 21 октомври е бяха лансирани двата оперативни сателита те е, действат добре и колегите от е, агенцията посочват, че те е, изпълняват резултатите, за които са били създадени. На 2 февруари взехме решение да ускорим допълнително разгръщането на инфраструктурата е, с допълнителен договор за 8 нови спътника – както и договори за използването на Арена 5 в орбита, което ще се добави е, към спътниците Союз в Френска Гвиана. По този начин през 2015 година ще имаме 26 сателита, и към, две, към края на 2014 година ще може пълноценно да се използва тази система. Сега, що се отнася до предложението за регламент, то обхваща не само финализирането на инфраструктурата, но и експлоатацията от 2014 година на двете инфраструктури Егнос и Галилео. Предложението за регламент се опира на няколко дейности и документа, доклада на парламента, по-специално от миналата година, Господин Ромек отговаряше за този доклад. Също така заключенията на съвета по транспорта от миналата година. Направили сме оценка на въздействието и а, ползваме опита от а, няколко години на а, сам а, сключването на договори в тази област. Основните принципи, които прилагаме в този регламент – не само определяне на ясни отговорности е, за използване на вече съществуваща инфраструктура или обекти, управлението на програмата е, осъществява от агенцията, която е, вече има своето седалище в Прага. От 1 януари 2014 година ще се управлява системата ЕГНОС от нея и по-нататък агенцията ще обхване и е, управлението на системата Галилео. Успоредно с това е, ще подготвя пазара за е, реализиране на услугите, защото е, въвеждането на тази инфраструктура не е само цел, а Целта е европейските граждани да се ползват от тези навигационни системи, да използват техните приложения. Както посочих, няма да дублираме средствата, ще продължим да работим успоредно с Европейската космическа агенция, която ще провежда и индустриалната дейност. Комисията е, ще продължи да наблюдава, е, да ръководи е, програмите, ще гарантираме безопасността на системите и ще докладваме редовно на парламента и на съвета за тази си дейност. Това по отношение на управлението на програмите. Сега, що се отнася до финансовите аспекти, както ви казах, ние се опираме на много подробен анализ – на вече действащи прилагани договори на Европейската космическа агенция. Някои държави членки също имат голям, голям опит, експертен опит в тази сфера. Ние се ползваме и от него. И бюджет е разработен. Става дума за 1 милиард евро годишно от 2014 до 2020 година. И така смятам, че няма нужда да навлизам в по-големи подробности за проекто регламента, но оставяме на ваше разположение, ако имате въпроси. Е, благодаря, колегата Маринеско. <coughs> doamna Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря и на представители на комисията за неговото изложение. Високо ценя сътрудничеството, което сме имали до сега. Имам два въпроса. Вие казахте, че GSA ще поеме отговорността за управлението на проекта. Европейската космическа агенция също ще отговаря от части. Искам да разбера къде точно се тегли чертата за какво ще отговаря GSA и за какво ще отговаря ЕСА и как ще избегнете евентуално объркване. Бих искал също да поставя още един въпрос към представителя на комисията. Къде виждате връзката между този проект и различните му приложения в бъдеще? Благодаря. E и аз ви благодаря. Първо нека да проведем дебата, защото най-вероятно ще има дълго и въпроси към комисията и след това ще дадем на колегата думата да отговори. Първа поиска думата госпожа Тикао, след това Фиона и след това другите. You, Благодаря, госпожа председател. Трябва да приветстваме този регламент по няколко причини. На първо място важно е да се осигури една дългосрочна рамка за финансиране и управление, ако искаме Галилео и Егнос да имат успех. На второ място трябва да приветстваме този регламент, е, защото тези програми трябва да останат истински независими и да гарантираме равен достъп на всички държави членки до услугите. Регламента трябва ясно да подчертае, че системите Галилео Егно са собственост на Европейския съюз. На трето място важно е Европейският парламент да има силна роля за надзор, за да се гарантира повече прозрачност и отчетност. Надявам се, че Европейската комисия се извлекла полуки от някои от трудностите от миналото що се отнася до реализирането на подобни големи програми. Имам няколко въпроса, които трябва да бъдат изяснено. Например, за бюджета за Галилео между 2014-2020. Това не е част от преговорите по регламента, а в по-общата рамка финансовата рамка. Комисията предлага 7,9 милиарда евро, което е почти отвояване на бюджета в сравнение с сегашния период, но не е ясно как се е стигнало до тази сума. Може би комисията ще даде пояснения как се е стигнало до тази цифра, която е записана в момента. Очевидно е, че в бъдеще не трябва да допускаме прекомерни разходи, които да надхвърлят заделените суми, за да не се засегнат други аспекти на Хоризонт 2020, които са също важни за конкуренцията. Мисля, че се постига напредък по управлението и трябва да настояваме пред комисията да продължи по-силна структура за управление. Радвам се, че е примахната една от услугите, която струваше много. Приветстваме член 20 на регламента, който гарантира ползи за малките и средни предприятия при сключването на договорите. Малките и средни предприятия трябва да получат максимална подкрепа, тъй като те имат водеща роля в създаването на работни места. За това аз препоръчвам член 20. Госпожа Тикао. Грация. Vreau să mulțumesc Comisiei. Благодаря. Аз също благодаря на Комисията за цялата информация, която ни предостави, но нека и аз да задам няколко въпроса. По член 14 в първата му част се посочва, че системите и тяхната дейност са безопасни. Това е изключително важна цел, но не е достатъчно да се направи едно голо изявление тук за това. Още повече, че в алинея 2 на този член се посочва, че чрез делегирани актове комисията може да приеме необходимите изисквания за сигурността, така както това е посочено в алинея 1. Смятам, че този текст трябва да бъде преформулиран. Сега, по член 13 тук се предоставят правомощия, свързани с сигурността на различните агенции. В под точка Д латинско на линея втора на този член бих искала комисията да даде повече гаранции за сигурността на програмите. Още нещо. А, ние добре познаваме, бяхме запознати с отделните фази за, по време на осъществяването и на Егнос и на Галилео. По отношение на Егнос, кога ще има пълно покритие на цялата територия на Европейския съюз? И доколкото разбирам от а, представенето на програмите, Галилео ще е, бъде изцяло оперативен на цялата територия на Европейския съюз едва през 2020 година. Така че, ако ми позволите въпроса, знам, че комисията е направила ново предложение за регламент за е, дигиталните измервателни уреди е, за системата за глобалната навигационна стелитна система, но тези цифрови тахиграфи ще бъдат оперативни чак след 2018 година, така че тук се сблъскваме с противоречие. Ако Галилео е оперативна чак през 2020 година, как възнамерявате да принудите превозвачите да използват новото поколение инструменти през 2018 година. Аз съм готова да се продължи дискусията по тази тема. Нивото на покритие в Европа. Какъв е смисъла да имаме тези спътници и тези системи, ако нямаме достатъчно инструменти, които да ползваме, за да експлуатираме тези системи. Що се отнася до приложенията, смятам, че е важно комисията да, поглед, да, да включи до, средства и в Хоризонт 2020 година, така че да се финансират услугите и приложенията, които ще ползват Галилео и Егнос. Казвам това, защото спътниците в орбита и наземната мрежа недалечно бъдеще ще станат оперативни. Но ако липсват съответните услуги, няма да бъде постигната целта, за която се създава тази система. Още един въпрос, свързан с управлението, бъдещото управление. Планирането на дейностите до 2020 година смятаме, че е доста успешно, но питам комисията, какво ще се случи с оперативната част след 2020 година? Кой ще управлява това? Кой ще финансира тази дейност? човешкия ресурс, мисля, че още от сега трябва да се мисли за това. Добре, време квази за урито темпо. Мисля, че вече изчерпахме времето по тази точка. Затова много ви моля съвсем накратко, господин Ламберт. Благодаря, госпожо председател. Два въпроса имам, свързани с бюджета. Нещо, което не ми е ясно в проекта за регламент. 7 милиарда и 8, вие ми казвате тук един и като изчислявам по години прави 7 милиарда, не 7,8. Дали става дума за пълния вариант с услугата за безопасност на човешки живот или без това? Какво или това е допустима грешка? Не е много ясно как е разработен бюджета. На второ място, какво трябва да предприемем за това да се е, финансира и военната част от използването на системата. Тоест една част от бюджета по Галилео е, да се допълни от преки, е, пряко, пряко финансиране от държавите членки във връзка с безопасността на човешкия живот, така че всеки да плати дължимото. Грация, на парола Тодзеновски. Господин, господин Дзеновски. Děkuji, paní předsedkyně. Já připojím. Благодаря, госпожа председател. Бих искал да се присъединя към онези, които благодариха на Европейската комисия за предоставената нова информация. Няма да повтарям казаното колегите, защото те направиха много полезни а, изказвания. Вие знаете как тази инфраструктура ще действа на практика. Радвам се, че сега имаме ясен график за използването на различните сателити. Това, което за мен е особено важно и съм съгласен с онези, които вече говориха по този въпрос, е, че имаме по ясна представа за планираните приложения и как ще бъдат финансираните. Ще има приложения от европейските институции и органи, но ще има и допълнителни приложения от университетите, от други институции. На този етап ние не сме съвсем наясно какви са точно някои от приложенията и би било полезно да получим известна информация от Европейската комисия, какви приложения можем да очакваме в бъдеще. Не можем да очакваме до 2014, да не говорим чак за 2020. Независимо дали става дума за научни институти или за университети, които ще разработват тези предложения, те ще се нуждаят от известно време за разработването им. Благодаря. Благодаря и от докладците в Сянка. Ребек. Е, дякую, пани председкиня. Благодаря, госпожо председател. Аз също съм доволен, че достигнахме до този етап и че разполагаме с проекто регламент. Европейският парламент показа за втори път, че има компетенции в тази област. Мисля, че ще бъдем на висотата на изискванията и в бъдеще. Необходимо е да създадем такъв регламент, който който ще доведе до постигането на това, за което говориха предходните оратори. Също ще има ефективно изразходване на средствата. В този регламент са необходими и гаранции за независимостта и за гъвкавостта за организациите, които отговарят за проектите. Въпреки, че ние редовно работим по тези въпроси, ние не сме съвсем наясно с приложенията и услугите, които ще предлага тази инфраструктура в бъдеще. Аз очаквам да работя с колегите в бъдеще и съм убеден, че това ще бъде добър проект. И аз ви благодаря. Двама колеги поискаха думата. Господин Ван Нистелро и господин Проди. Господин Ван Нистелро, имате думата. Че, мис президент, Госпожо председател, съвсем накратко няколко бележки. Добре е да запазим натрупаната скорост и да отправим ясен сигнал, че сме сериозни, че ще отстояваме позицията на парламента по регламента. Не всички са убедени, че е необходимо да се осигури нужната, включително финансова подкрепа. И това е важен сигнал, че сме сериозни, че нещата ще се предвижват напред. Ние говорим за индустрията, говорим за участие. В първия етап от работата по Галилео имахме проблеми какви са ни гаранциите, че индустрията ще се включи на следващия етап. На следващо място, какво правим с другите държави извън Европейския съюз, които искат да използват нашите инвестиции, нашето оборудване, предвидено ли е как те могат да участват и как е, може да бъде техния принос. С удоволствие ще изслушам отговорите на вече многото въпроса, които бяха поставени. Благодаря, господин Проди, има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с казаното. Искам да подчертая обаче необходимостта да се засилят инвестициите. За Галилей имаше доста забавяне, увеличаване на разходите. Това не е добър мотив да изоставим нещата. Напротив, трябва да ускорим процесите. Економическата криза е тази, която трябва да ни накара да инвестираме в тези европейски инфраструктури, защото те ще се самоизплатят. Нека да ускорим максимално нещата, защото спестеното време означава спестено гориво, спестено време, най-вече за въздушния трафик. всички тези спътници. Трябва максимално бързо да бъдат включени в нашите проекти. Включвам тук и ГНСС, защото това е много важно и, както казвам, ще казах, ще се самоизплати. Това трябва да бъде преосмислено, за да може тази европейска инфраструктура да има възможност за пълен капацитет в най-кратки срокове. Благодаря. Госпожа Тикао поиска думата. Съвсем накратко. Благодаря ти, Патриша. Патриция. Мисля, че тези две програми са водещи програми за Европейския съюз. И много неща зависят от тези две програми в промишлеността на ЕС. Затова препоръчвам колеги, госпожо председател, да организираме един дебат, едно мини изслушване по програмите ЕГНОС и, и по ГНСС всички колеги, които се интересуват. По този начин ще имат ясна представа за постигнатото, за планираното за бъдеще и потенциалът на тези три програми. Да, благодаря ви за предложението. След това председателката заедно с координаторите ще преценят дали може да се направи или не. Господин Фламан, имате думата. Много въпроси ви зададахме и пак ще ви помоля да ограничите отговорите си във времето. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се постарая да отговоря на въпросите, без да ви отнемам много време. Първият въпрос а, беше свързан с споделяне на отговорността между Европейската космическа а, агенция и GSA. Ще взема за пример Егност десетина години Европейската космическа агенция следеше техническата дейност, тази инфраструктура, която вече е оперативна и днес комисията управлява договорите с, с операторите на сателитни системи. Също така имаме и делегация в Европейската космическа агенция. В бъдеще тази роля, изпълнявана днес от комисията, ще е, се е, осъществява от агенцията в Прага. Европейската космическа агенция за системата ЕГНОС ще се е, занимава с е, бъдещото развитие на тази система. Как след 5-10 години да се промени сигнала, как да е, се актуализира системата, да бъде по-ефективна, защото EGNOS е, е система, която се основа на GPS и се променя в времето. Сега, що се отнася до 7 милиарда евро и възможността да не се надхвърля този бюджет, в миналото имаше надхвърляне на бюджета в тази система, а това е нещо, което ние искаме да се избегне непременно. И тези а, цифри се основават на реални факти. Ние знаем колко струва един спътник днес. Имаме подробни анализи и за основа на тези анализи сме изготвили бюджета си. Освен това, предвиждаме и рисков, рискова провизия, така че сме предвидили, така както това е практика, всяка технологическа програма, предвидили сме резерв, в случай, че възникне някакъв проблем. По отношение на безопасността и сигурността на системите, да, ние обясняваме в текста, че системите са сигурни, като се опираме на документ на изисквания, свързани с сигурността, изисквания, които са разработени от държави членки с голям опит в тази сфера. И самите държави членки одобряват системите, сертифицират ги е, така че да, да а, е, спазва тя всички изисквания. А, е, това, че използваме делегирани актове, е при, породено от а, нормативни изисквания. А, въпросът свързан с покритието, осигурено от ЕГНОС, днес а, това покритие обхваща голяма част от европейската територия, с изключение на някои периферни райони, източната част на Полша или Зорските острови, но така или иначе ние работим посока на а, разширяването на покритието от ЕГНОС. А, един а, регион за гражданската авиация, който обхваща повече държави. Така че да се постигне обхват, покритие и на периферните зони. Така, сега с тахиграфите и това разминаване тези две години всъщност тези системи няма да се опират само на резултатите на Егнос и на Галилео, а и на американската система, например. Така че колегите, които разработват предложението за тахиграфите, Pour ce qui est des plans... Тахографите а, взимат предвид това. А, Разбира се, ние планираме нещата до 2020 година, но и след тази дата. А що се отнася до отговорността, след разгръщането на тази инфраструктура от Европейския съюз, след това с публични средства ще се обслужват, ще се финансират операциите в рамките на тази система. А, що се отнася до управлението на операцията е, GSA и до 2020 година ще управлява структурата. По отношение на 7 милиарда или 7,8, 7 е, милиарда са съобразени с данните за 2011 година, а 7,8 отчита 2% инфлация. Сега, ако военните искат да използват системата по отношение на финансирането от тяхна страна, обсъждаме използването на системата ПРС, така че е, да видим дали държавите членки, използващи тази система, са склонни да плащат някаква такса или някакво финансово участие да имат, но дискусията продължава по този въпрос. По отношение на приложенията, няма да чакаме 2014 година и 2020, за да ги разработим. В шестата рамкова програма и в седмата рамкова програма за изследователска дейност и има предвидени подобни приложения – в мобилната телефония, в авиацията и така нататък. Няколко думи, свързани с международната дейност. Имаме стратегия за различните държави извън Европейския съюз. С Норвегия имаме споразумение. Норвегия участва в нашата програма. Приключваме дискусиите, преговорите с Швейцария и имаме е, споразумение за съвместимост е, е, с САЩ но разбира се, можем, когато решите, да а, се върнем отново сред вас повече информация. Да, благодаря ви. Друг вариант за допълване на информацията може би ще бъде да ни изпратите в писмен вид по-аналитични отговори. Вие, разбира се, доста подробно отговорихте. Благодаря ви. Колегата Маринеско иска ли нещо да добави за половин секунда? Не, благодаря. Uh, Благодаря ви. Не, за момента не. Колегата ще приготви своя доклад за 8 март. Изчерпахме тази точка. Благодаря на всички, които участваха в тази интересна дискусия. Следващата точка, за която имаме само 15 минути, много ви моля, съвсем накратко се изказвайте, е свързано с творческа Европа. Давам думата на госпожа Тикао. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая значимостта на творческия сектор, тъй като той създава много работни места и дава економически растеж. 4% и половина от БВП на ЕС и 3% и половина от работните места са в културния и творчески сектор. Малките и средни предприятия в сектора срещат много трудности по следните причини. Права на интелектуална собственост, фактът, че продуктите не са масови, а единични, липсата на маркетингов опит и способност за предлагане и пласиране на проекти. Финансовите институции не инвестират достатъчно в този сектор, защото не са достатъчно добре запознати с идеите в него. Нямаме достатъчно данни за това малките, защо малките и средни предприятия нямат достъп до кредити. Записала съм различни изменения с конкретни цели за програмата, като искам да се адаптира този сектор към глобализацията и дигитализацията. Достъпът до културни продукти, съхранението им в цифров вид отношенията между културния сектор и частния сектор, особено що се отнася до цифровизацията на съдържанието и насърчаването на новаторството. И сред конкретните цели на програмата също така съм включил подобряването на достъпа на хората с увреждания до творческия сектор. Две изменения целят да пояснят бюджетни въпроси, които могат да възникнат между двете програми. Освен това съм се занимала и с проблема съфинансиране. Това е важно за онези, които участват, защото така те могат да заделят съответните човешки ресурси и да се подготвят. Благодаря, казва председателката. Благодаря на госпожа докладчика. Първият, който ще се изкаже, е колегата Кели. Micro, the... Приветствам предложението Творческа Европа Комисията по културата, чийто член съм, е водеща по въпроса. И има доста скептицизъм там относно включването на трите елемента в една обща програма. Мидия и култура са отделни програми. Въпреки това, приветстваме увеличаването на бюджета, както каза и Силвия увеличаването с 37%, което показва, че се осъзнава потенциала на този сектор в Европа. Европа има огромно културно многообразие и това е конкурентно преимущество, което може да доведе до създаването на много работни места. Както каза и Силвия, това е сектор, който отговаря за 4,5% от БВП и 3,5% от работните места. Искам да спомена няколко елемента на проектостановището. Аз приветствам това, което каза тя току-що. Тя е напълно права, като говори за включване в по-голяма степен в творческите дейности на хора с увреждания, също нуждата от публично-частни партньорства за стимулиране на този сектор, както и доброто управление и запазване на цифровите материали. Също и цифровизацията на съдържанието. Необходимо е да има синергии с Европеяна и а не да се разглеждат отделно. На важно е упростяването, работни места, достъп до финансиране, особено за малки и средни предприятия, спорт, социални медии и видимост на Европейския съюз. Сега накратко по всяка от тези точки. За упростяването много често говорим по този въпрос в парламента. Неодавна с мен се свързаха представители на малка асоциация от моя избирателен район, които имаха оплаквания, свързани с отчетността, която се изисква за малки грантове, които получават. И това е контрапродуктивно. Наша отговорност е да опростим административните процедури, както и да съкръщаването на времето за предоставяне на грантове. Трябва да се използва в по-голяма степен електронни средства. Аз приветствам предложенията, свързани с рамкова програма 7 и Хоризонт 2020. Трябва да направим разграничение между малките и средните предприятия, да имаме различен подход към тях. Необходимо е да се насърчи създаването на кластери, защото чрез създаването на критична маса могат да се създават нови работни места в творческите индустрии. Защото несигурността на работните а, места не благоприятства иновациите. Ето защо трябва да се насърчат кластерите. Такива съществуват в някои страни, като в градове, а, като Барселона, Мадрид и другаде. В момента банките се въздържат от предоставяне на заеми на малките и средни предприятия, които се занимават с култура и творчество. За това трябва да се използва механизма за споделяне на риска в това отношение. Спорта е част от културата и творчеството. Затова трябва да се включи в предложението. И най-сетне, и може би най-важното е, искам да подчертая нещо важно за мен. За да стимулираме творческите индустрии, да насърчаваме е, европейските ценности, европейското гражданство, трябва да се включат европейските символи в нашите проекти, защото често се счита, че те са реализирани от е, националните нива. Един министър от моята страна говори за средствата, които ще изразходват в училищните програми, без да споменава, че средствата идват и от Европейския съюз. 250 милиона всъщност от тези средства идваха от Европейския съюз. За това трябва да се подобри. Това положение трябва да има повече видимост на Европейския съюз. Госпожа Такула, господин Такула, има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Господин Кели засегна почти всички въпроси. Искам да благодаря на госпожа Тикао за нейното изложение, за становището й. Една от е, големите цели на този мандат на Европейския парламент е създаването е, на цифров единен пазар. Не можем да диктуваме творчество. Трябва да стимулираме новаторството. Това е предварително условие. Трябва да създадем единен цифров пазар – да разрешим и сложните проблеми, свързани с опазването на интелектуалната собственост. В момента имаме множество асоциации в държавите членки, които отговарят за авторските права, а това блокира постигането на напредък. Считам, че проекто становището е добро и то трябва да залегне в стратегия Европа 2020, тъй като има тясна връзка. Когато разглеждаме този въпрос, следва да имаме предвид, че стратегията Европа 2020 е общата стратегия и всички останали програми, свързани с стимулирането на растежа, трябва да се вписват в тази цялостна стратегия. Съвсем накратко бих искал да кажа, че приветствам позоваването на езиковото многообразие, културното многообразие, и на други форми на многообразие и осигуряването на достъп до културните услуги. Много добре е, че обръщаме внимание на етническите групи, на всички групи от населението. Достъпът на всички е особено важен въпрос. И на последно място бих искал отново да подчертая колко голяма степен се нуждаем от единен цифров пазар – Крайно време е държавите членки да осъзнаят, че се нуждаем от този единен цифров пазар, за да можем да тръгнем отново по пътя на растежа. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожа Силвер, представител на комисията. Моля ви съвсем накратко, защото след малко започва гласуване. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да се изкажа. Ще бъда максимално кратка. Най-напред искам да приветствам становището на парламента. Ние споделяме в голяма степен подхода на парламента. Ще се огранича само до няколко кратки коментара по въпроси, които бяха вече повдигнати. И в частност по въпроса за упростяването. Ние вече започнахме важен процес на упростяване с е, електронни форми, формуляри и смятаме това да продължи и в настоящото предложение, чрез е, използването на еднократни а, ни плащания а, и да подкрепим различните по мащаб предприятия от микро до малки, средни предприятия, да им се създадат по-благоприятни условия при кандидатстването за финансиране от Европейския съюз. Стимулирането на кластери, на Публично-частни партньорства в сектора са важни, ще бъде направено повече в тази посока. Подчертавам и уникалните характеристики на механизма за предоставяне на гаранции, което ще промени менталитета на банковия сектор спрямо малките и средни предприятия, заети в сектора на културата и творчеството. защото сега те трябва да предлагат лични гаранции, за да получат заеми. И използването на социалните медии и е спорта. Има силни връзки и допълняемост между Еразъм за всички, където е включен и спорта, и програмата Творческа Европа. Що се отнася до казаното за символите на Европейския съюз, неодавна Европейската комисия прием нова визуална идентичност. Ние ще използваме програмата Медия и нейното лого, което е познато вече от 20 години и ще продължи до 2013 година. И ще го използваме в филмите, които се подкрепят от тази програма. Тази програма се вписва в програмата Европа 2020 и допринася за създаването на много високо квалифицирани работни места в този сектор. И това е нещо, от което би трябвало да се възползваме. Цифровизацията, глобализацията се нуждаят от подкрепа и няма, ние трябва да подкрепим предприятията, за да могат да се възползват от възможностите. Колегата... Благодаря колегата Тикал. Няма нищо да добави, тъй като така или иначе изтече времето и крайния срок за изменение е 3 април и така 3 април 12 часа крайен срок. Преди да приключим с тази точка от дневния ни ред, продължавам се на традиция, която бе наложена от председателя Ройл – от името на всички, мисля. Да поздравим. Честит рожден ден на колегата Метинкевич, който има рожден ден. Огури. Поздравления. Credo che possiamo interrompere. Un hm? moment. Моменто ди пауза, прима ди... Малка пауза, преди да започнем гласуването, за да може да си подредите списъците с гласуването.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 Кой е за? Ки е контро? Ки е против? Въздържали се? Прекратете гласуването. Сембра ке функциони. Явно работи системата. Изпробвахме, гласувахме така нещо. Примовото. И така. Госпожо председател, исках само да ви кажа, че не си нося картата. Но ще гласувам. Моля да броите моя глас. Хората се възмущават, но продължаваме. И така. Първо ще гласуваме доклада на госпожа Тикао за електронното управление като движеща сила на изграждането на способен единен цифров пазар. Започваме с първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37 за против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39, устно изменение на господин Цукалас. Е, колега, моля да кажете устното изменение, което имате. Това, което всъщност предлагам е да се допълни да се допълне думите both and gaps. Припомня основното изискване да се намалят и дигиталната грамотност и, грамот... и невъзможността за придобиване на компетенции до 2015.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 против, въздържали се, приема се. Имко 16 за, против, въздържали се, приема се. Имко 23. А, искате проверка? Добре, по 16-то. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с малко гласове. Имко 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култура 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култура 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 17 за. Против въздържали се, приема се. Култ 7 за. Не. Какво стана? А, направих грешка. Култ 8 за. Против. Въздържали се, приема се. Култ 9 за. Против. Въздържали се, приема се. Култ 10 за. Против. Въздържали се, приема се. От 11. 1 за, против, въздържали се, приема се. Джури 1 за, против, въздържали се, приема се. Джури 2 за, против, въздържали се, приема се. Джури 4 за, против, въздържали се, приема се. Джури 6 за, против, въздържали се, приема се. И сега заключителното гласуване. То е електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Мисля, че наистина трябва да поздравим колегата Тикао. Тя трябва да бъде поздравена. Per questo voto così. Наистина много убедителен вод. Благодаря на всички колеги и по-специално на докладчиците в Сянка и на секретарията за работата, която заедно свършихме. Бутиков е, прего. Меше Бутиков е... Господин Бутиков, поискахте думата или не? Няма микрофон. А, мислех, че искахте да се изкажете. Добре, благодаря ви. Гласувахме. Много беше лесно първото гласуване. Остават още две неща за гласуване. Bene, passiamo al voto del eh, rapporto. Преминаваме към доклада. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. Сусно изменение, което сте го изчели вече. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против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 Приема се. И сега гласуваме по целия доклад. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Passiamo al... Ланген. Сега преминаваме към доклада Ланген. Изменение 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За. С устното изменение. За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 въздържали се, отхвърля се 23 за, против, въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се 24 за, против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, приема се 1 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по едно. Добре. Votazione chiusa. Прекратете гласуването. 36 на 15. Приема се. 28 за. Против. 28. 28. За. Против. Въздържали се. Проверка. Добре, по 28. Проверка. Прекратете гласуването. 37 на 18. Нищо не се променя. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. 2 за. Против. Отхвърля се. 30. Проверка. По две. Добре. Моля, гласувайте. Кюза. Прекратете. 30 за, 25 против. Приема се. Тре. И така, три разделно гласуване, две части, първа част за против, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 33. Не, извинявайте. 4. Направо на 4 отиваме. За. Против. В три части, между другото. 4 разделено на 3 части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърли, но нека проверим електронно гласуване по втората част. Votazione chiusa. Прекратете гласуването.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 Bene, allora la votazione è Приключихме с гласуването. Благодаря на всички докладчици, както и на всички, които гласуваха. Сега преминаваме към доклада за парникови газове, емисиите на парникови газове. Хаджи Георгио Такис, няма го. Няма го докладчика по тази точка. Такис Хаджи Георгио. Yes, I'm here. Тук съм. Oui. Il est La parola... Чудесно. Господин докладчик, имате думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Текстът на комисията би трябвало да бъде подкрепен. Той се отнася за по-доброто управление и по-добър механизъм за наблюдение на емисиите на парникови газове. Председателката. Един момент, господин Хади, Хаджи Джорджо, нека да изчакаме тези, които искат да напуснат залата, да го направят, защото има много шум в залата. Thank you. Bene, possiamo... Добре. Господин Хаджи Джорджо, бихте могли да започнете от начало. Благодаря, госпожо председател. Моята група подкрепя предложението на комисията за по-добре управление на сегашния механизъм за мониторинг на емисиите на парникови газове. Мисля, че предложението е във вярната посока – и подобрява опитите за смягчаване на ефекта върху климата на планетата. Насърчават се държавите членки да се справят с проблемите на емисиите и да изпълнят задълженията си по договорите бихме искали да изразим някои идеи поради проблеми, които продължават да съществуват. На първо място емисиите на парникови газове изискват да не допуснем влушаване на положението през следващите няколко години в държавите членки поради економическата криза. Ние преминаваме през тежки времена, но не бихме искали това да засегне действията ни в сферата на климата. Фондът за целта все още не е създаден. Целта на този фонд е, е да подпомогне развиващите се страни за справяне с климатичните промени. Ние искаме да разгледаме също и жизнеспособността на системата за търговия с емисии на Европейския съюз. Основният принцип е, че замърсителят плаща. И това не трябва да се променя. Не бива да се карат хората, които не замърсяват, да плащат. Предложението не Отчита и факта, че Кипър и Малта вече са част от приложение първо на протокола от Киото. Предложението на комисията беше изготвено преди Малта и Кипър да се присъединят към този протокол. След като изслушаме останалите изказвания, ще имаме възможност да обсъдим отново въпросите, да направим по-конкретни предложения, как да се подобри положението в държавите членки и да постигнем допълнителен напредък от този, който вече сме постигнали. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Хол. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам този регламент. Много важно е да знаем дали Европейския съюз и държавите членки спазват ангажиментите си за намаляване на емисиите на СО2. Приветствам прозрачната и своевременна информация за подкрепата, която се предоставя на развиващите се страни. Това е ключ към засилване на доверието на тези страни към Европейския съюз, както и за следене на това дали Европейския съюз спазва обещанията си. Има няколко области, в които можем да подобрим регламента, а именно да имаме предвид дългосрочната перспектива, предвид и да видим дали можем да изпълним ангажиментите на, за намаляване на парниковите газове ние гласувахме пътна карта миналата седмица за ниски емисии на со 2 Определя се траекторията, която трябва да се измизне до 2050 година. Би било добре този регламент да изисква от държавите членки да наблюдават и да докладват по какъв начин се развива намаляването на CO2 емисиите им и как това се вписва в тази пътна карта и дали съответства на целите на Съюза. Иначе има опасност действията да бъдат забавени. Това ще ги ускъпи, ще ги направи трудно приложими и ще има отрицателен ефект върху промените в климата. На второ място, декарбонизирането на економиката до 2050 изисква амбициозни действия, както в сектора на търговията с емисии, така и извън него. Държавите членки трябва да докладват за ефекта от селското стопанство и да транспорта, какво да кажем и за сградния фонд, който също съществено допринася за емисиите на СО2. Държавите членки трябва да включат в а, своите докладване по регламента какво е състоянието в а, енергоспестяването в а, сградите, както и използването на възобновяеми енергоисточници. В различен контекст те предоставят вече такава информация, но е важно всичко да се включи в един общ документ, без да се създава допълнителна тежест защото те и без друго вече го правят. Що се отнася до развиващите се държави, в конф... по време на конференцията в Канкун през 2010 година беше договорено държавите трябва да предоставят информация каква помощ предоставят на развиващите се страни по възможно най-прозрачен начин. Финансовата и техническа помощ трябва да бъде нещо допълнително, като това, което се прави обичайно. Технологичният ноу-хау трябва да достигне до развиващите се държави. Изисква се по-добро докладване от държавите членки и подкрепата, която те оказват на развиващите се страни, така както беше договорено в Канкун. Благодаря. Има много документи на парламента, които третират въпросите с климатичните промени и пътната карта. За това искам да се върна на основните елементи. Говоря от името на НП. Това е документ, който ще се разглежда основно в Комисията по околна среда, а ние е, се, е, ще третираме само тези аспекти, които са от нашата компетентност. Нека да бъдем е, предпазливи все пак, да се ограничим в сферата на нашите правомощия. Да, всеки би искал системата да бъде по-ефективна и по-проста – Имам обща представа, погледнах това предложение, но то ми се струва изключително сложно. Би било добре да се съберем докладчиците и докладчиците в сянка, така че нещата да бъдат опростени. Необходимо е да се събира информация на едно място. Това ще намали административния товар – Казано е в този документ, че промишлеността не трябва да бъде допълнително натоварвана, докато администрацията може да поеме такъв допълнителен товар. в резултат на кризата навсякъде имаме съкръщения, безработицата нараства, така че не трябва допълнително да се натоварва и предприемачите, и промишлените предприятия, и администрацията. Добре е да се използва системата за търговия с емисии, но трябва правилно това да се извършва. Недопустимо е, недопустимо е това да се използва само за събиране на средства – трябва уместно и ефективно да използваме системите, с които разполагаме. Говори се също така за е, изготвяне на програми е, за намаляване до 2050 година емисиите от е, въглероден диоксид. Парламента миналата седмица заяви, че това са цели, но не са задължителен характер. Това също трябва да бъде записано в този законодателен акт. Все още няма да определяме до 2050 година мерки с задължителен характер, но а, бих помолил комисията за допълнителна информация и сравнение на нашата система с тази, която съществува в САЩ, например. Благодаря. Следващият оратор. Господин Клотурмес, колегите казаха, че трябва да имаме минимални изисквания за докладване, да се опитаме да включим всичко в един по-голям доклад, да не се изискват е, множество отделни отчети. Защото това е не само административна тежест, но има и повече економ... политически смисъл. Когато водим дебат, докъде сме стигнали в мониторга, мониторинга на а, прилагането на политиките. Необходимо е също да се отчита използването на възобновяеми енергии, общото потребление на енергия, когато отчитаме това, което се постига. Целите от Канкун също трябва да се отчитат, да се отчита и ролята на морския сектор. Знаете, че морския сектор е, не е обхванат е, от законодателството, отнасящо се до климата към днешна дата. Има използване на, на мазут е, от корабите и е необходимо да се насочи вниманието към корабната индустрия, където са необходими инвестиции. Благодаря, колегата Кели има думата. Не, господин Прод. Благодаря. Искам да подчертая потенциала на ГНСС. за отчитане на емисиите. Сателитът може да даде концентрацията в атмосферата на парниковите газове и може да помогне за възстановяване, за разпознаване на точните нива на емисиите. Прави реално измерване на всички емисии, дори на всяка една страна. Това може да бъде проследено посредством ГНСС. Много точен инструмент е и дава детална информация. че предложението на комисията не позволява да бъдем така точни и така своевременни. Необходима е обща дисциплина. Тя ще упрости нещата и много по-бързо ще се действа. Сега ще обясня какво имам предвид. Ако всяко използване на въглища е горива, има съответните разрешителни за емисии, нещата ще са много по-бързи и много по-прости. Благодаря ви. Колега Келли, грац. Колегата Кели. Е, uh, Искам да се спре на един въпрос, който беше споменат от докладчика. Трябва да сме внимателни, да не стигнем до а, ситуация, при която тези, които са засегнати от замърсяването, да плащат вместо замърсителят. Няма да има особен смисъл от това. Искам също да повторя, че трябва да има ефективен мониторинг и докладване, както и публикуване на съответните статистически данни за държавите членки. И това трябва да става регулярно. До сега от сега до 2050, която трябва да се изпълнят целите, които сме си поставили. Голяма част от потреблението и емисиите 40% са свързани с сградите. Както каза господин Турмес, трябва да включим всичко при изготвянето на отчетите за да следим как изпълняваме целите за 2050. Комисията има ли представител? Ще взема дума? Yes, um... Да. Искам да подчертая, че тук става дума за холистичен подход – и именно това имаше предвид комисията, когато изготви в един общ регламент всички аспекти, свързани с мониторинга. Това беше включено в регламента за мониторинг, в решението за мониторинга на по-ранен етап. Също се следят поетите ангажименти на международно ниво. Сега по въпроса, който беше поставен. Когато подготвяше предложението, комисията направи няколко оценки на въздействието. Този регламент не е насочен към малките и средни предприятия или към индустрията, а към държавите членки, така че няма пряк ефект върху малките и средни предприятия, върху индустрията, тъй като това предложение се базира на съществуващите механизми за събиране на данни. Повечето държавите членки изпълняват националните си международни ангажименти за докладване. За държавите членки това ще бъде съвсем ограничена допълнителна тежест. Когато казвам ограничена тежест, тежест трябва да имаме предвид, че няма да има пряк ефект върху малките и средни предприятия и индустрията според този регламент. Между 3 и 3,5 милиона на европейско ниво. Това е средно за 27-те държави членки, така че не твърдим, че това е еднакво разпределено в всички 27 държави членки. Това, което искаме да постигнем, е да постигнем успех в изпълнение на целите за намаляване на емисиите до 2020, както и 2050. Необходимо е да се отчете също, че ще е необходимо да има минимални инвестиции. По отношение на съдържанието за Зеления фонд, ние бяхме в Дърбан, знаем какво е решението, знаем, че от нас се иска бързо да преминем към създаването на фонда и комисията работи на тази база. Относно корабната индустрия, ние се опитваме да създадем условия, веднага след като имаме текст, който ни позволява да дефинираме изискванията за мониторинг, да сме в състояние да предприемем бързи действия. Относно сградите, те вече са обхванати в международния ни ангажимент за докладване. Трябва да подчертаваме този факт, но трябва да имаме предвид, че те вече са включени в регламента. Относно ефекта от економическата криза. Сигурно сте се запознали с доклада ни за напредъка по изпълнение на протокола от Киото. Знаем, че а, има известен риск. Комисията се опитва максимално да контролира този ефект, за да не се изисква допълнително усилия в сферата на мониторинга и докладване. за да можем да изпълним целите си, независимо те, дали те са допълнителни или не. Що се отнася до ГМЕС, комисията е запозната с въпроса. Знаете, че ние работим в рамките на ГМЕС по промените в климата. Ние знаем какви са предимствата от подобен инструмент. Освен това, господин Хаджи Джорджо спомена за случая с Кипър и Малта да на КОП, в КОП-15 и КОП-16 беше прието решение за прибинаване към първия етап. И за това няма се спирам подробно на този въпрос. Относно нуждата от това да гледаме в дългосрочна перспектива, в самия текст ние споменаваме пътната карта 2050. Сега този въпрос се обсъжда в съвета. Чрез този регламент комисията потвърждава нуждата от спазване на тавана от 2% увеличение на увеличението на температурите с 2 градуса. Това не е задължително изискване, но трябва да се следва, за да можем да изпълним общата ни цел. Всичко, което чух в днешните разисквания съответства на това, което комисията се опитва да направи. Готови сме да отговорим на конкретни въпроси, които могат да възникнат в последствия. Благодаря. Много ви благодаря и аз. Господин Хаджи Джорджо. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ελέγχθησαν που δείχνουν Благодаря. Всички се опитваме да постигнем обща цел, госпожо председател. Явно разглеждаме нещата от различни политически точки. Искам съвсем накратко да подчертая казаното по-рано от мен. Има много положителни моменти. Трябва да приемем предложението на Европейската комисия. Що се отнася до сградите, земеделието, и корабите и всички емисии от тях, трябва да работим заедно с САЩ, за да разрешим такъв тип възникващи проблеми. Освен това, се спомена въпросът за горивото, което се използва от промишлеността. Говоря за изкопаеми горива. Единственото нещо, с което може би не съм съгласен от казаното, е, че целите за 2050 година не трябва да бъдат обвързващи. Раничко е да излизаме с дефинитивно мнение по въпроса, но мисля, че задължителните цели са нещо полезно. Много се радвам, че колегите решиха, че ще ги включат в бъдещи документи. Благодаря, казва председателката. Приключихме с тази точка от дневния ред. Имаме предложение на комисията и проекто доклад, които са на наше разположение. Датата за изменение, подаване на изменение е 12 април, четвъртък, 12 часа на обяд е крайния срок. Така, сега преминаваме към следващия доклад. Колегата Шимански го няма. От негово име господин Чичестър. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Шимански се извинява, не може да присъства, но ме помоли да го заместя и да говоря по тази точка. Това е нашето становище за прилагане на законодателството относно водите. Отговаря комисията ЕМВИ по този въпрос и ние сме призовани да привнесем малко реализъм и прагматизъм към тематиката. Разбира се, от наша гледна точка, от гледна точка на компетентностите на настоящата комисия. Предложенията са 7 в Колегите би трябвало да разполагат с тях и те включват значимостта от фокуса върху водните ресурси, по-доброто управление на тези ресурси в Хоризонт 2020 година. Това е първият приоритет. Също така призовава политиката на ЕС в областта на научните изследвания да отговаря на нарастващите предизвикателства, свързани с управление на водите за селското стопанство. Казва, разбира се, че всяко предприятие зависи от водните ресурси. Да, това е вярно, всички зависим от водата, тъй като тя е задължителна за нашия живот. и че бъдещето на промишля в Европа зависи от ефективен отговор. Той се обръща към научните изследователи, към промишлеността и ги моли да разрешат настоящите проблеми, предизвикателства. Тоест, с повече думи казва, че трябва да планираме водното използване, тъй като тя вече е в ускъдица. И климатичните изменения водят до недостиг на вода на определени места или прекомерно количество вода на други. това отношение той ме помоли да кажа, че той смята, че трябва да се разработи технология за рециклиране на водата, което да играе много важна роля. Очаква това да се случи в програмите за научно-изследователска дейност НИТ. Иска по-добра координация и развитие на европейски политики за водата, въз основа на, управление, на плановете за управление на речните басейни. Нещо съвсем разумно, което е много важно за управлението на нашите ресурси. Отбелязва възможностите за по-добро управление на данните въз основа на подобряване на статическата информация и използване на глобален мониторинг на околната среда и сигурността, ГМОС, за следене на състоянието на водните ресурси, за да знаем какво се случва и за да подобрим нещата. Uh, Отбелязва потенциала на водната енергия като форма на неутрално по отношение на въглеродните емисии и производство на енергия от собствени ресурси. То се за а, доставката на енергия в Европа и също така призовава за разработване на нови иновативни енергийни решения в тази област. Голяма част от водно-енергийните ресурси в Европа вече са разработени, така че трябва да подходим новаторски. И това е вече лично становище от моя страна. Смятам, че микроводно-електрическите централи могат да играят много важна роля – като фотоволтаичните панели. Нещо съвсем малко, но всичките тези малки капчици могат да доведат до голямо количество произведена енергия. Той насърчава комисията да разработи последователен подход към вътрешното поемане на разходи, проистичащи от използването и замърсяването на водите, както и третирането на тези води за тяхното пречистване. Това е изключително важно. Е, трябва да, сме, трябва да знаем, че водата е всеобщо благо, но това да можеш да я ловиш, да я пречистиш, да я доставиш, това вече не е безплатно удоволствие. След това призовава за засилено международно сътрудничество с трети държави и други международни организации с цел ефективното справяне на настоящите предизвикателства в управлението на водите пред които е изправено обществото, пак с цел подобряване. И така, това са седемте предложения на колегата. Аз ги предавам на вашето внимание и очаквам да чуя становището на колегите по тази тема. Благодаря. колега Чичестър, Благодаря на колегата Чичестър, колегата Франко. Euh. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчика, за идеите, които е изложил в, този, в това предложение. Въпроси, които пристигат тук за дискусия след форума за водите в Марсилия миналата седмица. Изключително важно е да продължим да обсъждаме тези важни въпроси. Това е едно огромно предизвикателство, ние не можем да го пренебрегваме но всъщност това е бедния роднина в политиките свързани с околната среда. Всъщност значението е жизнено. И за това трябва амбициозно, силно законодателство. Преодолели сме някои важни етапи. Водата наистина е приоритет за Европейския парламент – аз лично имам няколко допълнения към този текст. В сферата на земеделието се налага специфичен подход. Потребностите и като качество, и като количество са различни. Ние трябва да оптимизираме този ресурс. Трябва да се създаде система, която да не поглъща толкова много ресурси. Това естествено е свързано с изследователската дейност и в предложенията ми за изменения ще наблегна на иновационния характер, така че да се оптимизира разпределението, е, всичко това е свързано с нови технологии и е, това е възможно чрез изследователската дейност. Имам предвид водещи технологии, но и зелени технологии. Ще трябва е, да се въведат европейски кластери. Le souligne le rapporteur dans le 2. А, така както това е подчертано в е, параграф 2, е, ролята за економиката е огромна. И за това трябва да се въведат конкретни мерки за водата. Искам да наблегна на два елемента. Енергетиката играе основна роля при управление на този ресурс. Отработените води също е, са, е, могат да бъдат източник на енергия и трябва да бъдат експлуатирани по този начин, като се оползотворяват е, енер... органични материи, които са в отработените води. В крайбрежните райони Водата също трябва да се трябва аз специално ще работя за насърчаване на мерките Синфлак за тези води. Особено важно е да се въведе устойчива практика. По отношение на отработването на водите, трябва по-различен подход – в зависимост от това дали водата е предназначена за потребление от хората или за промишлено използване. Снабдяването с вода трябва да бъде тясно обвързано с третирането на отработените води. Дори на нашия континент ние се нуждаем от това, за да се справим с дефицита на вода. А, ето сега. А, тук се посочва, че 2 милиона и половина французи а, пият вода с ниско качество, не отговаряща на изискванията. А, много огромни количества от водата а, се губи, разхищава се, разпилява се а, поради неподходящи, а, неподходяща инфраструктура. За това е, трябва тясна връзка между потребителите, частния и е, обществения сектор. Тук също ще направя е, изменения. Съгласен съм с това, което казва автора е, по международната политика, сътрудничеството и целите на хилядолетието ни отправят в правилна посока. Що се отнася до Средиземноморския басейн, ще направя изменение за подчертаване на значимостта на този е, сектор. Трябва да подкрепяме е, съществуващите мерки, е, така че страните от региона да могат да обсъждат тези въпроси. Водата е носител на мир. Нека да не забравяме това. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Е, Dziękuję bardzo. <clears throat> Bardzo dobrze stało się, że e, podjęto e, taki temat. Благодаря ви. Чудесно, че се занимаваме с такъв важен въпрос. Без вода няма живот. Е, Винна бъде достъпна всичким. Дами и господа, водата е обществено благо и като такова трябва да бъде достъпна за всички, независимо от техните доходи. Тази вода също трябва да бъде висококачествена, а за такова качество са необходими инвестиции, публични инвестиции. Имаме нужда от устойчиво управление на водните ресурси. Приватизацията на публичната доставка на вода не трябва да създава пазарни монополи. Водата трябва да бъде разглеждана като публично благо. На трето място трябва да кажа, че много често в държавите членки има наводнения и съответни а, опити те да бъдат алармирани преди това. Трябва да видим какви са причините за наводнения. Трябва да обърнем внимание и на съседните страни на Европейския съюз, защото вододелите не съвпадат с границите. Мисля най-вече в случая за полско-украинската граница. Опустиняването на части от Европа, в Испания, например, имаме случаи на такъв тип явление – а в Полша имаме ландшафт, който все повече започва да прилича на степта. Това изисква напояване и спешни мерки предприяти от Европейския съюз. Кохезионните фондове трябва да бъдат използвани за финансиране на водна инфраструктура и то по по-добър начин, отколкото в миналото. Не искам по никакъв начин да споря за средствата заделени за пътища, но трябва да кажа, че последните години прекалено много се строяха пътища и много по-малко инвестиции се правеха във водите. На президент. Благодаря, госпожо председател. Приветствам извършеното от докладчика. И искам да кажа и на колегата Франко, който се изказа от името на нашата политическа група, да подчертая как споделям техните становища. Но нека да направя една-две бележки. Като виждаме демографския бум и развитието на ситуацията на планетата, наистина трябва да мислим за този ресурс. На нашия континент има много слънце, но има и много вода, има много реки, няколко океана ни обграждат. Немислимо е да не използваме този богат ресурс, така че да се реши проблема с водата в света. 800 милиона души на планетата нямат достъп до вода, а понякога са необходими съвсем прости мерки, сундажи и а, за да бъде решен този проблем, а не да оставяме а, тези хора да се а, взаимно унищожават, за да имат достъп до вода. Директивата наистина е свързана с много отрицателни страни на нашите територии. Региона, от който аз идвам, например, има много езера, които не се използват достатъчно, защото ние трябва да спазваме изисквания, свързани с ползването на водите. Имаме проблеми, свързани с рибните ресурси. Трудно е да добиваме видове от сладководни видове и много голяма част от населението е разочаровано от тази сложна, безкрайно сложна система. Друг елемент е, тук е, споделям казаното за инфраструктурата. Барселона, е, например, ще има проблеми с водата, а може от Рона да се черпи вода, защото тази река събира всички е, реки, извиращи в Алпите, достатъчно е съвсем малка част от водата на Рона да е, се пренасочи е, към Барселона. толкова много неща се правят за опазване на някои видове паяци или бръмбари. И Питам се дали не трябва да искаме от Европейската комисия да помисли за създаване на европейско водно дружество, което да управлява и да е собственик на цялата инфраструктура, така че всеки гражданин в Европа да има достъп до качествена вода. Дали идваща от е, преработвателни станции или от е, местни водоисточници така че е, да се получи най-доброто в тази сфера. Този е, доклад наистина дава възможност на Европейския парламент да изяви своята политическа воля и е, така, че Европейския съюз да даде пример по употребата на водите. Благодаря, господин Кели. Много благодаря. Много интересна дискусия. Водата като въздуха са да, от нещата, без които не можем да живеем и ги приемаме за даденост. Трябва да се съсредоточим върху тях. И по-специално в моята страна там много вали, хора да си мислят, че водата нищо не струва. И дори слагането на водомери не ги ентусиазира особено. А, това е необходимо, защото така ще се цени повече и няма да има злоупотреба с нея, като за неща, като за това да си мият колите или да си поливат градините с тях. Казаното от господин Чичестър за ВЕЦ е изключително важно. Когато говорим за ВЕИ, не сме говорили достатъчно за ВЕЦ. Нека се съсредоточим върху тях и казаното от него за микровец беше изключително важно и можем да го разгледаме, да насърчим хората да работят в тази посока. Рециклирането на водата също трябва да бъде насърчено. Бе повдигнат и въпроса за туризма и водата. Нека да видим колко хотели има и водата, която се използва е абсолютно ненужно там. Имаме нужда от образователна програма в тази посока, за да може гражданите да действат отговорно. за въздействието върху този изчерпаем ресурс. Много можем да направим. Има една цел, която трябва да си поставим и то е свързано с количеството вода, което изтича от тръбите. Говореше се за 70% течове, в моята страна 50%, това е пълна загуба на вода. Трябва да се насочим максимално бързо към този въпрос. Благодаря. Благодаря на колегата Кели. Давам дава думата на колегата Руби. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Благодаря. Законодателството на Европейския съюз в областта на водите ни дава много възможности. Агенцията за околната среда и други институции трябва да потърсят най-печелившата стратегия, как да се обвърже екологичният аспект с економическият. Например, когато говорим за рамковата директива за водите – какви технологични възможности съществуват, които да ни позволят да използваме водата като възобновяем източник от една страна и да включим и екологичните аспекти от друга. Европейската комисия, по мое мнение, тук не е направила особено много. Технологичните оценки на въздействието могат да ни помогнат да видим какви альтернативи съществуват – Какви альтернативни източници на възобновяема енергия съществуват, които да допринасят да не се замърсяват водите. Трябва да разглеждаме речните води, изграждането на язовири, но като гледаме нещата от всички страни. Когато водата навлиза в морето, може да генерираме енергия чрез осмоза и се нощаем от е, изследвания по какъв начин смесването на пресни с е, солени води би ни позволило да генерираме енергия. Има много градове, които е, са разположени на устията на реките и за това считам, че трябва да се изготви един списък от приоритети, които да ни позволяват да разберем по какъв начин ще се генерират възобновяеми енергии и кои са абсолютните приоритети и кои са вторични приоритети. Давам думата сега на представителя на комисията отново. Той не е тук. Тогава на докладчика. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на колегите за техните изказвания. Аз си водих бележки. Надявам се, че колегата Жимански ще може да ги разгадае. Колегите Очевидно са мислили много по въпроса и по това как можем да подобрим управлението на водите. Всички сме съгласни, че водата е изключително ценен ресурс, който е жизненно важен за живота ни. Искам да благодаря на господин Франка за множеството препоръки, които отправи. Те са показателни за важността на този въпрос. Няма да се спирам на всички тях, тъй като списъкът е впечатляващ, ще изразени множество идеи, но позволете ми да се спра на въпроса за загубите на вода при преноса. И колегата Кели спомена този проблема. В една по-съвършена мрежа, каквато съществува в държавите членки, не е допустимо да има толкова много загуба. Но като се ползвам от опита на моята страна, където водопроводната система е, е много стара, 100-150 години, така че не е изненадващо, че ще има течове, има голяма нужда от нови инвестиции в инфраструктурата. Не е изненадващо, че, че хората не забелязват състоянието на водопроводната система, течовете, загубите. Трябва да се намерят начини да се опазва този ценен ресурс. Господин Герек, доколкото разбрах, вие не сте доволен от влиянието до предоставянето на услуги от частния от публичния сектор. Това е проблем в много страни. На опита на моята страна ще се спре отново. Ние искаме да разделим водоснабдяването от други местни общински услуги и приватизираме този сектор по един много строг регламентиран начин, така че има ползи от ефективното частно управление, като същевременно има и публична гаранция, гаранция чрез строго регулиране. За да се справим с такива проблеми като течовете, като определене на горна граница на цените, определене на стандартите, които са наложителни за инвестиране в инфраструктура и прочие. Така че публичните и частни органи могат да работят добре съвместно. Съгласен съм с господин Оди за достъпа до водата и за не осигуряване на тази услуга за хората. Този въпрос трябва да бъде решен. Няма съмнение, че всички се нуждаят от вода. Трябва да има общо европейски подход, но, но имаме тези речни системи. Едва ли някой има а, чисто национална водоснабдителна мрежа и затова трябва да осъзнаваме, че става дума за огромни а, средства за създаване на тези национални или общоевропейски водоснабдителни мрежи. Необходими са много инвестиции в а, свързване на мрежите, подобряване на качеството на водопроводните мрежи и прочие. Затова е необходимо да се опитаме да преодолеем тези дисбаланси, които съществуват. В моята страна имаме много вода в някои части и в други части а, има сериозно засушаване. Искам да благодаря на колегите. Предложението на господин Руги, Рубик да се разгледат отново въпросите, свързани с технологията в водоснабдяването, е добра идея. Господин Шимански също подчертава нуждата от научни изследвания. Водата, водоснабдяването може да не се струва нещо съвсем просто като технология, но може да се направи много, да се приложат по-новаторски подходи при доставката на води, експлуатирането на водите, пречистването на водите. Искам да благодаря на колегите за споделените идеи. Ще ги предам на господин Шимански. Той ще очаква вашите изменения. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Чичестър. Датата за изменение 12 е април, четвъртък, 12 часа на обяд. Следващата точка от дневния ред е госпожа Инес Кристина Дзубер. Тя ще говори за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации. Имате думата. Бригада, сеньор президент. Благодаря, госпожо председател. А, това предложение за регламент обявява, че целта е да се създаде програма, която да благоприятства социалните иновации и събирането на данни за заетостта на базата на три съществуващи инструмента е, ЮРЕС за прогрес, ЮРЕС за и е, инструмента за микрофинансиране. Това малко сложно изглежда, е, но ние от наша гледна точка, от гледна точка на ИТРЕ, разглеждаме този въпрос, въпреки че това тясно е свързано с развитие на заетостта. Върху три основни елемента ще бъде съсредоточено нашето становище. На първо място достъпа до финансиране за микрофирмите, микропредприятията, това, което се предлага, особено в период на криза, на растване на безработицата, микропредприятията трябва благодарение на това кредитиране да имат устойчив характер. Също така това кредитиране трябва да бъде насочено и към модернизиране на малките и средни предприятия и на микропредприятията. Това е наложително, за да придобиете независимост прямо големите предприятия. Технологичната иновация е изключително важен въпрос – за конкурентоспособността на е, микропредприятията, на малките и средни предприятия. Друг важен въпрос – създаването на работни места, което трябва да е свързано с развиването на нови е, способности, нови компетентности, обвързващи е, индустриалната политика, подкрепа на преход към ефективно използване на ресурса и намаляване на въглеродните емисии. Това са предложенията, които правим ние. Като отчитаме проблемите, свързани с безработицата, смятаме, че тези ресурси, тези средства, които предлага комисията, за програмата Прогрес трябва да се премине към 50% финансиране и 30% за социално партньорство и микрофинансиране. Това предлагаме ние за средните и малки предприятия. Благодаря. Благодаря, колегата Рубик. Благодаря, колеги. Смятам, че социалното измерение на Европейския съюз, иновациите в социалната сфера и безработицата ще придобива все по-голямо значение в бъдеще. Виждаме как младите хора най-силно са засегнати от безработицата и това изисква от нас повече усилия така че да насърчаваме младото поколение, младежите и жените да се впуснат в предприемачество. Предприемачите трябва да бъдат съответно обучени, така че да имат добри доходи и те и тези, които назначават на работа. Трябва младежите да се насочат към предприемачество, както и младите жени социалните права трябва да се ползват до тях, да има достъп работниците, знаем, че младите хора имат свежи идеи, а когато една млада жена поеме риска да създаде предприятие, това е риск е, и е, личен и е, капиталов и това може да има последици върху възнаграждението. Тази млада жена все пак трябва да има достатъчно възнаграждение за своя труд и за рисковете, които поема така че да си възстанови е, инвестираните е, средства. Тоест е, тази фирма, която тя създава, трябва да бъде успешна. Какво ще се случи, ако фалира, какви социални гаранции се предоставят на младите и на жените? Какви гаранции им се предоставят за тяхното бъдеще? Смятам, че тук е, социалната сигурност да бъде гарантирана за е, тези, които поемат рискове да създадат е, нова, ново предприятие. Комисията трябва да ни даде информация какви гаранции се предоставят за тази категории хора и какво ще бъде какъв ще бъде социалния отговор? Смятам, че наистина трябва да се вземат спешни мерки. Радвам се, че е вписан дневния ни ред този въпрос. Благодаря. Никой друг не се е записал. Комисията. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден на всички, дами и господа. По някои от въпросите, засегнати от е, докладчика, искам да кажа достъпа до кредитиране за микропредприятията, въпроса с създаването на работни места, доколко този инструмент може да допринесе за това и в заключение въпроса свързан с безработицата, как да се използва този инструмент, за да се борим с безработицата. По първия въпрос, е, достъпа до кредитиране за микропредприятията, това е една от предложените от този инструмент дейности. Дела, микрофинансиране и социално партньорство. Основната цел на инструмента е социалната интеграция и достъп до заетост за тези групи население, които се намират в неизгодна ситуация. И за създаването на средни и малки предприятия, за тази дейност има други инструменти. А, този инструмент, за който а, е, говорим сега, не е предназначен за средните и малки предприятия. Именно за това някои от измененията, направени към предложението, които като че ли изместват фокуса към средните и малки предприятия, смятаме, че тези изменения не са подходящи защото биха дублирали други инструменти, които се предлагат като инструмента, който е създаден специално в рамките на е, бъдещите финансови перспективи инструмент насочен към създаването на средни и малки предприятия. Сега, що се отнася до създаването на работни места, особено в отрасли с голям потенциал, тази програма дава възможност чрез изследвания и действия или е, тръжни процедури да се е, формулират някои сектори, зелени, например, или бели работни места, или някак свързани с информационните програми, да се определят такива насоки, такива сектори на дейност. И това напълно отговаря на изложеното от докладчика за секторите с висок потенциал и възможностите за развиването им. Този инструмент е за пряко управляване на ниски ниско финансиране, сравнено с Европейския социален фонд или за регионално развитие. Тези фондове имат много по-голям капацитет от този инструмент. Така че и тук се прави ясно разграничаване между този дребен, така да се каже, инструмент и инструменти, които могат да се прилагат на национално равнище. Не трябва да се смесват тези отделни инструменти. Това е дребен инструмент, има по крупни възможности в рамките на а, социалния фонд или фонда за регионално развитие. И в заключение, а, по въпроса с, с безработицата и наличния ресурс, а, предложението да се преразгледа процентното разпределение между отделните насоки на програмата Три са е, насоките, е, отделни, но действащи комбинирано, както подчерта докладчика. Е, прогрес, РЕС и микрофинансиране и партньорство. Докладчика предлага изменение, променящо процентното участие, на прогрес и намаляване микрофинансирането, но комисията искаше приемственост да се осъществи и за това, това разпределяне, преразпределяне на средствата, предложеното от комисията отчита сегашната ситуация. Предложението на докладчика би довело до е, изключване от програмата Прогреса някои от дейностите, а от наша гледна точка това не би било правилен подход. Защото междинната, е, междинната оценка показа, че това не би било уместно. В комисията по заетост беше представено беше представена тази междинна оценка, така че аз ви е, призовавам, обръщам се към докладчика да се запознае с този текст. От наша гледна точка, гледна точка на комисията, ние сме за това да остане процентното разпределяне на средствата между трите насоки. И последно нещо, докладчика подчерта комплексния характер на това предложение, тъй като комбинира три инструмента. Но според нас целта ни е опростяване, защото трите инструмента преследват сходни цели. Тук става дума за пряко управление и смятаме, че е по-ефективно да ги обединим а тези, които са запознати с инструментите, ще установят, че има сходни разпоредби, така че нашия подход е бил а, да постигнем упростяване, а не по-силен комплексен характер. Благодаря. Оди, eh, Господин Оди, има думата. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, но искам да реагирам след казаното от комисията. Да, това наистина е добра новина за деня. Най-добрата новина за деня, целта да се опрости а всъщност самото е, заглавие социална промяна и социални иновации, програма за социална промяна и социални иновации, аз смятам, че тук има някакво разминаване. Говори се за 2 милиарда евро, 3 инструмента, но никой не е запознат с тях, никой не знае какво значи прогрес и ресит. И всички тези лозунги се множат а ние се загубваме все повече и повече в тази гора. А, също с едно определение тук ме притеснява член 2. Европейската комисия предлага да се даде дефиниция за социално предприятие. Основната цел е да има социални измерения, не да води до печалба за партньорите или собствениците. А тук се започва един дебат, една дискусия. Всъщност, ние всички сме постигнали споразумение за това да се говори за социална пазарна економика, а тук се прави някакво разграничение, което аз не мога да приема. Четири реда по-надолу се казва, че тези социални предприятия се управляват прозрачно и така нататък, а другите се е, предполага, че не са отговорни и прозрачни. Така че аз съм против това сегментиране на социалните предприятия. Наистина това понятие, въведено тук, е, е крайно неуместно. Може да се говори за социална економика, не предприятия. И е, да се включат тук фундации, кооперации, е, голямата френска банка, Креди Агриколь, всъщност това е такова социално предприятие. И във всички случаи това определение, което давате за социално предприятие, ще доведе само до безкрайни дискусии. Благодаря. Колегата Дзубер.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 в сегашната ситуация на безработица е необходимо да има по-добро разпределение на ресурсите. Отбелязах се всичко, което беше казано и то ще бъде отчетене, отчетено по-нататък при изготвянето на становището. Благодаря. И аз сега трябва да ви кажа, че представянето на предложения за изменения е 12 април, четвъртък, 12 часа на обяд. Давам думата на колегата Бела Ковач за споразумение между ЕС и Русия относно търговия с части и компоненти на моторни превозни средства. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да подчертая, че инвеститорите, които искат да създават автомобилни предприятия в Русия, са намалили вносните мита за автомобилните части, когато бъдат поети задължението да спазват съответните изисквания, за да се намали риска от изместване на предприятия от Европейския съюз, комисията договори споразумение с Руската федерация и именно за това става дума в проекто предложението. Това предложение иска да гарантира, че автомобилите и техните части не трябва а, да реализират спад. Необходимо е да се гарантира, че частите, които се внасят, ако не бъдат изпълнени изискванията. Amikor egy adott indul, indulási évben Това ще стане, когато стоеността намали с 3% за вноса от Съюза. Страните ще наблюдават износа от Съюза и тази статистика ще се представя през месец март на всяка година. В съответствие с член 10, Руската федерация ще предоставя статистически данни за търговията. Това споразумение ще влезе в сила след като бъде получено писменото съгласие на държавите или ако бъде договорено друго на друга дата. До 1 юли 2012 Русия трябва да примахне всички елементи, които противоречат на нормите на СТО. Това споразумение трябва да бъде подкрепено, по мое мнение, тъй като инвеститорите от Европейския съюз са, са защитени чрез него и се гарантира продължаването на тяхната дейност. Аз подкрепям споразумението и очаквам вашите предложения. Благодаря. Колегата Ярек. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Unia Europejska jest dużym eksporterem samochodów. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз е основен износител на МПС, както износител на части. Около 9 милиарда евро е общата сума на този износ за Русия. Има ниски митнически ставки, както и данъчни облегчения. Има опасност за изместване на фирми. За това споразумението има един механизъм за компенсации, посредством който Русия ще закупува части от ЕС при намалени ставки по таблица 1 и 2. с 3% прак. Споразумението също така засяга случващото се при спадане с над 25%. Русия влиза в СТО, но в преходния период след 2018 година дружествата там ще могат да се възползват от държавни субсидии, което ги прави много по-конкурентно способни. Руснаците, разбира се, искат да намалят своята безработица. Кой знае дали това споразумение ще ни помогне. Мисля, че споразумението е добро за Съюза, но руснаците трябва да го подпишат. Въпросът е дали това споразумение засяга само Руската федерация или пък засяга Русия, Беларус, Казахстан като митнически съюз. Пето приложение споменава държавите. Няма ли да е по-добре да се говори за територията на Европейския съюз, а не да се изброяват конкретни държави? Според мен това трябва да бъде изяснено. Още нещо искам да кажа. Каква е основата за определените прагове по трета таблица? В едно техническо споразумение от международен тип като настоящото, наистина е странно, че Европейският съюз не е изискал стандарти, както прави обикновено. Стандарти, които ще са необходими, които руските фирми може би ще се опитат да заобиколят. Благодаря. Никой друг не иска да се изкаже. Комисията е тук. Тук ли е всъщност? Не. Никой няма. Господин Ковач, искате ли накрая нещо заключително да кажете след всичко това? Искам да отговоря на колегата. По информацията, с която разполагам, в случая се говори само за Руската федерация, за това споразумение, не за другите държави, които споменахте, не за Казахстан и Беларус като митнически съюз. Така че само Руската федерация. Говори се много за Евроазиатски съюз, и Путин говори за това, може и да се разшири това. Така или иначе, за сега Руска федерация, благодаря ви за бележките, ще ги взема предвид и ще обсъдим всичко отново, когато стигнем до този момент. Благодаря господин Ковач. Отново крайен срок за изменения. 26 март, 12 часа на обяд. Преди да ви кажа довиждане, исках да ви дам и малко информация. Първата е свързано че, с това, че понеделник след обяд имаше заседание на координаторите, където бе решено да се види кой ще пътува за Кипър. Говорихме за структурния диалог с Европейската комисия, говорихме за една среща по дигиталния дневен род 21-22 юни, както и различни проучвания, които ще бъдат изготвени. След това делегацията Козак, една конференция за климатичните изменения през декември 2012 година, който ще участва на нея и един доклад по собствена инициатива бе разпределен за енергетиката 2050 бе дадено на СД. Това становище. Следващото ни заседание ще бъде като комисия на 23 април от 3 до 6 и половина и на 24 април сутринта и след обяда, но ще имаме и едно заседание на нашата комисия, заедно с комисията по транспорт, по член 51 на 27 март от 15 до 16.30 тук в Брюксел, където ще се занимаваме с механизма за свързване на транспорта в Европа. Много благодаря за сътрудничеството, за съвместната работа. Тези три дни бяха много интензивни. Довиждане!